przewodniczący! Good morning, colleagues. Please take your seats. Добро утро, уважаеми колеги. Моля, ли займете местата си. Отварям заседанието. Pierwszym punktem porządku dziennego jest oświadczenie przewodniczącego. И така, откривам заседанието. Първата част от дневния ред е, засяга декларацията на, за свързане с заключенията на заседанието на Европейския съвет по въпросите за економическото управление 28-29 октомври 2010. Така че приветствам тук присъствието на председателят на Европейския съвет Херман Ван Ромпой, а също така и председателя на Европейската комисия господин Барозо. Тук са също и представители на Белгийското председателство и комисари. Ще започнем с една кратка информация, а също така и с изказване на господин Херман Ван Ромпой. Господин председател на парламента, уважаеми колеги, Европейска... среща на Европейския съвет на 28 и 29 октомври се съсредоточи върху економическото управление на Европейския съюз, особено на доклада на специалната група, натоварена с задачите за економическото управление. И тук се обръщам най-вече към Ирландия. Идеята е да обърнем внимание на постоянно прилаганите финансови механизми, за които се бяхме споразумели. Също така искам да благодаря на, за бързата реакция на финансовите министри миналата седмица. Това определено а, демонстрира нивото на решителност за а, прилагането на мерките за стабилност на еврото. Финансовите доклади за еврото всъщност са част от програмите за финансова стабилност, нещо, което беше договорено с Европейската централна банка и МВФ. Имаме нужда от решително приложение на програмата, което пък да доведе до стабилно устойчиво развитие и, и също така економическа и социална кохезия цитат на министрите на Екофин. Идеята не беше просто да имаме един доклад на тази група. Целта беше да видим какви ще са работните ни методи и процедурите за бъдеще. Надявам се, че изградихме правилен баланс от една страна между общоевропейската рамка според която трябва да избягваме допълнителните фискални дефицити и от друга страна да се позволи националните правителства да избират свободно какво искат да харчат и какво мислят и какво искат да прилагат като данъци, разбира се, в съответствие с европейските закони. Искаме да сме сигурни, че всяка една държава членка си дава сметка за резултатите и влиянието на собствените си финансови решения върху целия Европейски съюз. Едновременно с това искаме да подсилим капацитета на европейско ниво и да реагираме на европейско ниво, когато финансовата политика на една държава представлява заплаха за целия съюз. Разбира се, има и други препоръки на работната група, повечето от тях са много сходни с предложенията на комисията и аз разисквах този проблем вече няколко пъти с ръководителите на компетентните комисии и представители на комисията и съвета. Едно разяснение. Хората смятат, че няма достатъчно гъвкаво, случилочко автоматично в решенията и това ги прави силно обезкуражени и разочаровани. Не е точно така. Съветът трябва да реши всяко едно от решенията да вземе решение и също така санкция, ако се налага, с квалифицирано мнозинство. Разбира се, това мнозинство трябва да одобри въпросните санкции. До, само преди седмица а, държавите членки се радваха на тази новина. Това е нещо съвсем ново. Има много нови мерки, които подсилват пакта, например повече политическа координация, а също така и а, независими а, е, действия на съвета. Считаме, че политиката на всяка една държава членка засяга всяка друга държава от Европейския съюз. Това са нашите полуки от а, е, кризата. И като цяло постигнахме един консенсус – Днес това постижение трябва да бъде прехвърлено в един законодателен текст. По-голямата част трябва да се, от работата трябва да се осъществи в сътрудничество между трите институции. Най-важното е да запазим набраната вече скорост. И друг основен елемент, свързан с работата на тази работна група, изграждането на механизъм за а, стабилизиране на финансовата европейска зона. Държавите членки се споразумяха, че не си имаме нужда от такъв механизъм и е, че това ще стане с минимални промени в договорите. И е, накрая, нека да кажа, че действията по пакта за стабилност не са просто за променене на минали грешки или пък за наказване на виновни държави членки. Не. Не бива да забравяме, че сме изправени пред едни много по-големи предизвикателства и а, трябва да включим а, в нашите действия и в нашите перспективи европейското развитие. Това е част от Европейската стратегия 2020. И отговора на, за тези, които се страхуват от фискални изолирания и проблеми с растежа, <clears throat> трябва да повярват на нашия пакт, защото само така ще успеем да поправим грешките си и надяваме се това да бъде постигнато и разглеждано като основна тема на съвета през марта до година. Колегите също имаха кратка дискусия относно новите бюджетни методи, които бяха споменати и е, тук в парламента. През декември ще се разглеждат отново тези методи. Важно е европейския бюджет и многогодишната финансова рамка да отразяват усилията за консолидиране, направени от държавите членки. Целта е да се намали е, дълга и да имаме устойчиво развитие. Уважаването и спазването на ролята на всяка една от институциите е част от целите на съвета и на следващото ни заседание ние ще се опитаме да а, видим как всяка една от институциите би могла да допринесе пълноценно. Нека също така да подчертая, че ние уважаваме ролята на парламента според новия Лисабонски договор. В съвета се обсъжда, разбира се, бюджета 2011 и там ролята на парламента е от жизнено важно значение. Всички ние сме засегнати. Именно за това трябва да продължим дискусиите по бюджета 2011 година и да ги приключим възможно най-бързо. Много са проблемите ни там, и загрижени сме как да опазваме пълноценно договорите. Колеги, този Европейски съвет послужи също така за изготвяне на европейска позиция за бъдещите предизвикателства пред нас. Например, подготовката на Г20, на конференцията в Канкун за климатичните промени и много, много други двустранни споразумения и двустранни срещи. Споразумяхме се също за приоритетите, които ще бъдат представени и защитавани от представителите на Европейския съюз пред Г20 и на други конференции. Това също така включва реформата за капиталовите изисквания и също сътрудничеството с МВФ. Тези ключови реформи станаха възможни само с един отворен, конструктивен подход от страна на всички европейци. И крайното споразумение всъщност отразява голяма част от нашите усилия за адаптиране. Дискусиите бяха много, много напрегнати в рамките на Г20. Имаше един задълбочен анализ на целия процес и съответно се радвам, че искаме да установим един набор от показатели и критерии, които ще бъдат въведени през 2011 година. Ако се нуждаем от допълнителни корекции в мерките, надявам се това ще се осъществи. Относно Канкун, Европейския съвет изготви европейската позиция. Преговорите започват в края на този месец. От Копенхаген от среща върха в Копенхаген много други срещи се проведоха, формални или неформални. Канкун ще бъде само една междинна стъпка към една обща световна рамка за борба с климатичните промени. И е накрая, относно двустранните срещи на върха, Европейския съюз дискутира приоритетите за следващите срещи на върха, например с Русия, Украина, Индия, Съединените щати и Африка. Това е, е много полезно за председателят Барозо, както и за мен. И а, ви уверявам, че в такива случаи ние говорим не от името на брюкселските институции, а от името на 27-те страни членки като цяло. Уважаеми колеги, с това приключвам а, резюмето си относно заключението на съвета, което се заседание, което се проведе преди близо месец. И аз ще продължа тази практика, която имам, да ви уведомявам за, всяка, за всички резултати от всички срещи на върха на Европейския съвет. Благодаря ви. Thank you. Благодаря, господин председател. Благодаря за, за вашето изказване. А сега давам думата на председателя на комисията Хосе Мануел Баросо. Господин председател, дами и господа депутати, ако една седмица е дълго време в политиката, то един месец може да изглежда като цяла вечност. В светлината на нещата, които се слушаха в последно време и в Ирландия. Европейски тъй като събитията в, в, Ир, в Ирландия имат последици върху Европейския съюз и евро, еврозоната. Ирланд, Ирландия трябва да се справи с едни много специални проблеми, специфични проблеми и инструментите, които ние създадахме през май, ще помогнат на страната да се завърне към а, устойчив растеж. Дами и господа, няколко последните месеци бяха предизвикателство, ние извървяхме много дълъг път, но все още не сме постигнали своите цели. Економическото управление на Европейския съюз се промени. Резултатите са много позитивни и те бяха представени от нашия председател господин Фан Рампе. Постигна се конвергенция между предложенията на комисията и решенията, които бяха взети с съвета относно един по-широк и по-задълбочен финансов надзор. Аз многократно съм подчертавал необходимостта новата финансова рамка да бъде оперативна колкото се може по-бързо и за това се, се приветствам решението на съвета да се постигне споразумение по предложенията на комисията през пролетта 2011 година. Миналия септември комисията направи законодателни е, предложения, които в момента са в е, фаза на е, бързо взимане на решение. Очаквам през следващите месеци да вземеме спешни решения, за да можем да стабилизираме еврозоната и Европейския съюз като цяло. Правилата трябва да бъдат, са много а, строги и необходимо е да укрепиме и консолидираме финансовото управление за даване на нов тласък на економическия растеж, който е от основно значение за постигане на по-голяма заетост в Европейски съд и за нашите граждани. Временните механизми, които в момента прилагаме, ще а, престанат да функционират през 2014 година. До тогава трябва да влезат в сила новите технически модалности. новите механизми, които подготвяме в тясно сътрудничество с Европейския съвет, ще имат за цел да укрепат економическото управление в Европейския съюз и в за, за целостния растеж на економиката. Те са, те са и ще бъдат една европейска инициатива и ще се основават на експертиза, на независимост и тези, този механизъм, тези механизми имат три компонента, три елемента. Уча, участие с широкото участие на частния сектор, но още веднъж искам да ви кажа, че независимо какво ще бъде участието на частния сектор в това? Това участие ще влезе в сила и ще бъде наистина функционално чак след 2013 година. Когато подписахме Лисабонския договор миналата година, никой не смяташе, че ще трябва да си извършват промени и изменения толкова бързо. Но е, има причини за това. Ние не можем да да преразглеждаме договора с, в, в, свет, в светлината на възможността за преразглеждане начина на гласуване на отделните държави членки. За това аз смятам, че трябва да бъдеме предпазливи при преразглеждането на договора и да не го свързваме с други неуместни и не злободневни в момента теми. Миналата седмица в, е, се, се, се проведе среща в Лисабон в, в рамките на, наш, на нашата целостна стратегия за растеж. Нека, нека сега кажа няколко думи за срещата на високо равнище, което, която се проведе в Лисабон между Европейския съюз и Съединените щати господин Пой, президента Обама разгледаха трансатлантическия дневен ред и сега започва конкретната работа по решенията на Трансатлантическия форум. Смятам, че Европейския съюз може да постигне своите цели само ако активираме политиката си във всички области и наистина успееме да е, използваме максимално връзките с всичките си е, партньори за действие на национално, европейско и световно равнище. Защото е, ние можем да имаме влияние в света само ако се разберем и се споразумеем помежду си. Затова съм много загрижен, че се, се чуват ня, някои гласове, някои позиции, не са не подпомагат една последователна позиция на целия Европейски съюз. Смятам, че с, добро, с добра политическа воля е, Европа може да бъде една е, водеща сила в света в името и в интересите на всички. Необходима е политическа воля, както казах, но трябва да имаме и общи, общи цели, които всички държави членки трябва да преследват. За това аз призовавам към е, повече последователност, повече координация, повече насочване към общите цели. Благодаря, господин председател. От името на политическите групи давам думата на господин Жозеф Дол, НП. Господин председател, уважаеми колеги, четах едно проучване вчера в един вестник, според който се 70% от французите казват, че кризата все още е пред нас и че не е приключила. Сигурен съм, че едно по-широко проучване в Европа, в цяла Европа, ще даде същите резултати. Така че ние трябва да отговорим на съвсем основателната загриженост на нашите граждани, които стават все по-нетърпеливи пред европейската мудност. Много от тези, които говорят, всъщност ме питат – какво прави Европа за мен, за моето семейство? Хората се страхуват и виждаме едновременно с това, че все повече политици, все повече държави, дори и присъстващи тук хора, използват и е, манипулират този страх, е, тази загриженост на хората, без да дават конкретни отговори. Тези, този популизъм, който а, инфектира нашата политика, е много тежък. Не така ще разрешим реалните проблеми на нашите страни, на Европа и на света. И считам, че политическите групи трябва да отхвърлят тази демагогия и този популизъм и а, трябва да, сме, да видим, че всъщност решението на кризата не е да се изолираме, да се затворим. Не, не можем просто да обърнем гръб на солидарността и на усилията за обединяване на Европа. Само така ще бъдем по-силни в глобализацията. Имаме нужда от нашите партньори, особено по време на буря. Трябва да си извлечем полуките от това, което става в Ирландия. Не искам да обвинявам Ирландия, господин председател на съвета, господин председател на комисията. Просто трябва да си извлечем полуките. Защото проблемите на тези държави не се дължат само на банките, но и, цялата, но и на цялата политика, финансова политика, която се води от години. Този келтски тигър, който беше изградил а, своят ръст, базирайки се на а, голям брой инвестиции, на облегчени финансови фискални системи, на а, балона на недвижимите имоти, в крайна сметка пострада от собствените си преференции. Правителството на Ирландия гарантира цялата банкова система на стойност от 480 милиарда евро, т.е. три пъти повече от брутния вътрешен продукт на цялата държава. За това сега държавата има нужда от нашата помощ. И така както каза комисаря Оли Рен, помощта трябва да бъде отпусната на Ирландия и така ще се гарантира сигурност на цялата европейска зона. Но, така както и в момента на присъединяване към Европейския съюз, а, ние сме допуснали грешката да не а, погледнем какво точно става в тази държава. Защото това не са нови практики. Има а, такива още от години. И всеки път различни държави правят някакви действия, които, срещу които други, винаги едни и същи, се противопоставят. Затова ние трябва да си извлечем полките за бъдеще. Казвал съм го много пъти тук, ще го казвам и за напред. Една криза е повод за нас да се променим. Не трябва да се страхуваме от промяната и със сигурност ще има положителни резултати. Така че, колеги, заключенията, които бяха приети от съвета преди няколко седмици, ангажиментите на Г-20 в СЕУ вървят в правилната насока, но не достатъчно напред. Имаме нужда от осъзнаване на нуждата да се работи заедно в Европа, както и в големи, големи регионални блокове, за да осигурим стабилност на финансовите пазари, е да се справим с монетни, валутни войни и с други нестабилности. Нашите държави не могат да намерят сами дългосрочен отговор а, на очакванията на над 500 милиона европейски граждани, които а, са взискателни към европейските политици. За това трябва да се обединим. И ако кризата ни даде някакви полуки, именно, те са именно, че това, което правим до сега, не би трябвало да бъде същото за бъдеще. А защото ако продължим да си затваряме очите пред настоящите проблеми, ще платим още по-висока цена за бъдеще. Затова моля държавите членки да се извлекат полките от кризата и да не считат солидарността за нещо нужно, само когато къщата се запали вече. Така че е, тук не става въпрос за борба между институциите, съвета и парламента, а за солидарност и за е, взаимна обща работа. Това е посланието, което искам да ви представя тук. Само така ще излезем от кризата. Благодаря, господин председател. Следващият оратор господин Мартин Шулц, социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. слушайки председателя на Европейския съвет, чуваме друга тоналност, различна от тази на председателя на комисията. Председателят на съвета докладва господин Ван Ромпой. Говори така, като че ли всичко е наред, всичко върви по мет и масло. Слушам господин Барозо и ще цитирам нещо. Някои от изказванията, чути през последните а, седмици, не доведоха до повече единство. Това казва председателя на комисията, пред председателя на съвета, който ни представя нещата в Розово. Но реалността в Европа е съвсем друга. Европейския съюз се разпада на три немско-френски директориум, остатъка от еврозоната и останалите, които не са в еврозоната, са специална позиция за Великобритания. Ето това е реалността в Европа. Специалната позиция на Великобритания, на Обединеното кралство, трябва да се разгледа по-специално. Директориумът Меркел Саркози сключи сделка с Кемерън. Трябва да го кажем гласно. Сделката е ние ще ние ще спазарим промяна на договора, а Кемерън казва, добре, аз пък ще се боря за по-друг бюджет. Меркел и Саркози казват, добре, значи се разбрахме. Това е реалността в Европа. Това няма нищо общо с общностния дух. Не само това. Това е начин на действие, който разрушава единството на Европейския съюз и в по-далечен план ще разруши самия Европейски съюз. Някои ръкопляскат въздържано, защото са много заинтересовани. Ето ги, седят срещу мен. Онзи, който не иска тези хора в бъдеще да имат думата на нашия континент, трябва да поведе Европа в друга посока глас от залата, е, тези четиримата ще ги изтърпим. Опитвам се да продължа. Реформирането на пакта за стабилност в Европейския съюз се обвързва с съгласието на страна, която изобщо не се е присъединила към еврото. Госпожа Меркел се бори за преразглеждане на договора в ситуация, в която в този парламент никой още не може да предвиди какво ще стане в Ирландия и не знам дали преразглеждането на договора в Ирландия ще мине толкова гладко, колкото смята съветът. Госпожа Меркел казва, трябва да привлечем частния сектор. Нека да задам един въпрос за частния сектор в Ирландия. Как успяха ирландските банки да издържат на стрес тестовете? Начина на действие на госпожа Меркел всъщност е стрес-тест за еврото. Ако питате мен, ето какво става. Добре, нека да участва частния сектор. Това е правилно но ние в Европейския парламент се разбрахме за привличането на частния сектор, като приехме европейския данък върху финансовите транзакции. Но на срещата на върха поговориха накратко по този въпрос и се отказаха. Е така, на следобедно кафе. Така погребаха данъка върху финансовите транзакции. Ако има мярка, която да се отнася до частния сектор, това беше мярка, да, обаче Великобритания сега не иска. Великобритания ли определя всичко в Европа? А ако данъка финансов, върху финансовите транзакции се въведе на първо време само в еврозоната, защо не? Така ще привлечем финансо, частния сектор. Господин председателю, успокойте се, свършвам се. Нямам толкова време. Ще кажа само нещо в заключение. Ще повторя гласа от залата, за да може да се преведе един народ, една империя, един фюрер. Това каза този човек. Колеги, моля ви се. Вашето време приключи. Моля ви се, заключителните бележки. Yeah. Господин председател, бих свършил веднага речта си, само че след като колегата ми търчи залата и крещи един народ, един райх, един фюрер, аз ще отговоря. Хората, които казват това в Германия, са хората, против чието дух аз се боря. Благодаря, господин председател. Господин председател, аз не мога да... Неприемливо е това, което казахте. Ние сме в живееме в демокрация, аз изисквам от вас да се извините тук официално. Ако не, ще внесеме жалба. Ще се оплакаме, ще се оплачеме, защото е, някои хора са били преследвани за, за думи, които не са чак, чак толкова силни. Той, той, са, той само не добави и отворете отново концентрационните лагери, за да разрешим проблемите. Скъпи колеги, трябва да продължиме нашата работа. М- момент. Разбира се, ще взема предвид вашите забележки. Ще взема предвид казаното от вас. Uh, the president shall call to order any... Аз а, трябва да направя бележка на всички онези, които нарушават е, провеждането на заседанието съгласно правилата. Така че, колега, много ви моля да се извините на аудиторията. Е, вижданията на господин Шулц са недемократични и е, изразяват фашистски дух. Колеги, очаквахме нещо съвсем различно. Не, иск, не искаме дискусията да бъде смущавана по този начин, така че, е, колеги, е, трябва да вземеме решение за какви по-нататъчни действия ще предприемеме. Oh, просто не, не можем да продължиме дискусията в подобен дух. Colleague, as you see, the chamber is protesting. Както виждате, колеги, е, аудиторията протестира срещу казаното от вас и вашето поведение. So, it is a Number... Става дума за член 152, алинея 3. Ще прочета този член. Ще го прочета на полски. В когато заседанието се смущава по очевиден начин, е, пред председателят може да лиши от право на вземане на дума на някой депутат и може да го експулсира, ако това смущаване е, е прекал... от... Е, ако... Така че можеме незабавно и без повторен призив да е, експулсираме е, този депутат. Генералният секретар незабавно осигурява изпълнението на тези дисциплинирани мерки с помощта на разпоредителите, ако е необходимо, на парламентарната служба за охрана. Моля ви, напуснете залата. Колеги, знаете, че можете да изразявате мнението си, но не да смущавате провеждането на заседанието, защото трябва да има ред. Следващия господин председател Гифер Ховштадт от името на АЛДЕ. Имате думата. Благодаря, господин председател. Смятам, че случилото се е, е нещо от е, нещо неприемливо и мисля, че всички ние трябва да реагираме солидарни. Ние всички ви подкрепяме, освен групата представена от този депутат, ви подкрепяме за това, че взехте необходимите мерки. Това, което господин Дол каза за Ирландия, тъй като той е, направи анализ на положението в Ирландия, е този анализ е съвсем правилен, но Жозеф, ако в началото на финансовата криза бе създаден европейски план за спасяване на банковия сектор през октомври 2008 година, това беше предложение на комисията, което бе отхвърлено от държавите членки, никога Ирландия нямаше да се сблъска с проблемите, с които се сблъсква днес е, през октомври 2008 година държавите членки отхвърлиха това предложение на комисията, казаха разполагаме с достатъчно средства за да разрешиме кризата. Виждате какъв е резултат от подобно отхвърляне. Но а, напрежението продължава. Аз се надявам, че еврото ще възвърне своята стабилност, но това а, не все още не е факт. Така че не трябва да обсъдиме много сериозно казаното вчера от председателя на Европейската централна банка. Господин Трише каза вчера, че този пакет не е достатъчен за възвръщане на стабилността в еврозоната. Тоест, Нашата отговорност на депутати е от огромно значение, защото ние вземаме решения в различните области, т.е. трябва да вземеме предвид и трябва да много сериозно да разгледаме този проблем, тъй като няма е, няма друг регион в света, където дадена валута не, не бива подкрепена от държавата, от е, политика. Никъде, никъде е, в света, освен в Европа. 16 правителства, 16 облигационни пазара, 16 различни финансови политики. Мисля, че за тук, тук трябва да. А, е, да направим необходимото и да отидем по-далече от решенията взети от съвета, по-далече от предложенията и решенията на комисията и да се вслушаме в казаното от господин Трише, който призовава комисията и парламента да да, съз, да, да, да, съз, да създадат една единна общностна политика, в която санкциите автоматично да се задействат, да се, да се създаде е, да се създаде европейски облигационен пазар, защото проблемите нито в Финландия, нито в Гърция ще бъдат разрешени. Това, а това би могло да бъде едно, едно, ефективно, едно ефективно решение, което в никакъв случай не накърнява разпоредбите на пакта за стабилност. Тоест, ако немците, ако немското правителство иска да се промени член 136 от договора, за да постигнем това, еми нека, нека да се съгласим, нека направим всичко необходимо и нека впишеме в член 136 истинско финансово управление, автоматично задействащи се санкции, за да за да можем да създадем необходимите условия за разцъфтяването на еврото за бъдеще, т.е. едно истинско економическо управление в еврозоната и в Европа. Благодаря, господин председател. Следващият от думата, от името на зелените. А, извинявайте. Господин Верховщад, готов ли сте да отговорите на въпрос? Готов ли сте да отговорите на въпрос? Да господин Дартмуф е, използва синята карта. Микрофон за оратора. Оратора не си е включил микрофона. The... Благодаря. Господин председател, а, относно цялата тази история с економическото управление, комисията според вас винаги ли ще направи, ще вземе правилни решения? Така ли мислите вие? Аз мисля, че вярвам повече в смисъла на институцията Европейска комисия, която ще вземе а, добри, правилни мерки, за, отколкото а, съвета. Защото всъщност а, а, съвета е съставен от представител, представители на правителствата. И Видяхме какво стана през 2004-2005 година с Германия и Франция. Те не приложиха а, мерките на пакта за стабилност и нямаше никакви санкции. Именно за това имаме общностни институции. И именно за това комисията трябва да води. Благодаря. А сега господин Мадленер. По процедурен въпрос. Господин председател, не можах да взема думата, когато изгонихте колегата от залата, но искам да протестирам, защото не спазвате правилника. На времето господин Шуц нарече господин Штуб фашист и вие не го отстранихте от залата. А сега стана всъщност същото. Ако pan ma jakieś wątpliwości, może pan się do мен благодаря. Вижте, ако имате някакви забележки или съмнения, обърнете се директно към мен. А сега трябва да продължим дебата по същество. Господин Фараж, молих ви също а, за повече внимание и аз лично ви попитах дали имате някакви съмнения спрямо решението. Следващият оратор от името на зелените, госпожа Ребека Харамс, съпредседател. Имате думата. Господин председател, уважаеми дами и господа, никак не е лесно в а, такава високо заредена с напрежение атмосфера да се говори но може би това е така израз на състоянието, в което би могла да изпадне Европа, ако не провеждаме по-решителна европейска политика. Моето мнение е, като на Мартин Шулц, не малката промяна на договора е проблем, защото финансовата криза не е природно бедствие. Проблемът е, че Европейският съвет и най-вече големите държави в него вече не са в състояние във времена на криза да излъчат положителен сигнал, да се вземе такова решение, че в обществата на Европа да се чуе този положителен сигнал. Странно е, лошо е, че този европейски дух се загуби по този начин. Странно е, че Германия, която толкова много спечели от солидарността в по-старата и по-новата обща история на Европа, не е в състояние да води дебат а, не е в състояние да промени егоизма в този дебат и да обясни защо е правилно държавите членки в Европа да са свързали толкова много съдбите си. И вие, господин Ромпой, и съветът не успявате да обясните на гражданите, които са толкова несигурни, както каза Жозеф Дал, защо не можете да им обясните защо можем само заедно, а не едни срещу други, да намерим изход от тази криза? Пълната липса на този солидарен дух е един от нашите проблеми. Вторият проблем е, че няма откровенно политическо изявление по отношение на това, че нито всеки грък, нито всеки ирландец може да бъде спасен от нас. Не, спасяваме банки, когато има нужда. Ирландия не е ли просто ирландски спешен случай, а и германски, и британски, колкото и да ви е неприятно да чуете спешен случай. Мисля, че ако се чуе такова едно откровенно изявление, то ще бъде базата за това гражданите да започнат да разбират и да се съгласяват с това, което се решава в Брюксел. На трето място искам да подкрепя изрично господин Верховстат. Економическото управление трябва да започне да се формира. Всички го знаем. Съветът и комисията често повтарят, че колкото може по-скоро, че ще предприемат необходимите стъпки, обаче а, аз се страхувам, когато чувам това толкова често, защото липсва проевропейския дух на солидарност. И именно поради тази липса не се стига до тази необходима интеграционна стъпка. Ето, данъчния дъмпинг в Ирландия. Тук трябва да има промени. Как е единия въпрос? Кога и по какъв начин? Втори въпрос. Но по някакъв начин държавите членки трябва да координират данъчните си политики, иначе до никъде няма да я докараме в Европейския съюз. Това е дискусия, която не бива да отминаваме след с лекота. Става въпрос за участието на кредиторите, реструктурирането на дълга на онези, които непосредствено причиниха кризата. Лично на мен ми е страшно трудно да преценя кое е правилно и кое не. Знаем, че Испания и Португалия са застрашени. Знаем, че е въпрос на време, докато и те поискат солидарност и управление на кризата и мерки, свързани с тях. Не знам дали ще си направим услуга, ако още сега привлечем за участие кредиторите или пък да кажем по-добре да има силно економическо управление на банковия сектор. Председателят прекъсва ораторката. Всички заедно трябва да вземем решението за избор на път. Председателят отново прекъсва ораторката. Е... Госпожо, госпожа Кей Суинбърн, консерватори и реформатори. Господин председател, най-после е, Европейския, Европейския съвет обсъжда много важни неща. Как да се реши проблема с Ирландия и как да се реши е, проблема с е, европейския бюджет. Всички мои избиратели смятат, че трябва, трябва да има стабилна европейска зона, но в, в Брюксел нещата се разглеждат по-отделно. Европейския парламент казва на съвета, че, че трябва да се спаси еврозоната и за това трябва да бъдат създадени нови правила и нови санкции. Е, бюджета трябва да бъде реш... бюджета трябва да бъде прият, да държавите да бъдат по-малко егоистично настроени и така. Но в, в е, мене ме питат къде и как се харчат парите на, деконопла... на данекоплаците. Те знаят, че трябва да се вземат тежки решения, но те също искат е, да знаят как техните пари се разходват. Ако трябва допълнителни пари за европейски проекти, от нас се искат повече пари, а от друга, от друга страна се намаляват парите за пенсиите, парите за е, социални е, помощи. Европейския съюз сам е, признава, че не е свършил добра работа и че не, и че не е прилагал правилните правила в еврозоната. А от друга страна се иска все повече и повече пари от данекоплаците. Необходими са наистина нови права, права за финансово управление на държавите членки. Но е, Европейската комисия, европейските институции трябва да разберат под какъв, какъв натиск преживяват държавите членки и е, трябва да приемат един бюджет, който да отразява е, кризата, в която живееме в момента. Госпожо, е, готова ли сте да отговорите на, е, зале, на сината карта? Смятате ли, че европейските фондове, за които споменахте и които вашият избирателен район са получили, това не, това не са ли британски средства, които се връщат в Великобритания, обаче частично, след, след като Европейския съюз е взел своя своят бъкшиш върху това? много ви моля, разбирате ли това и можете ли да ми отговорите? Както Както знаете, много добре знам откъде идват парите, но в в е, моя е, избирателен район са получени пари за е, крупни инвестиционни проекти, тъй като и като имате предвид, че средните доходи в мой избирателен район са много по-низки, отколкото в други места на, Европ... на Европейския съюз. Господин Бис. Благодаря когато държавните и правителствени ръководители се споразумеят за механизъм за опазване на стабилността в еврозоната, аз мога само да подкрепя и приветствам това. Резултатът от групата за управление на господин Ромпой обаче е доста незадоволителен – Целта е да се контролират бюджетите и да се избягва дефицита. Да се... Но по този начин отново рискуваме да изпаднем в криза. Това е контрапродуктивно, според мен дори абсурдно. До сегашният опит с пакта за стабилност и растеж като че ли не е получил никого задлъжнялата страна не може да бъде наказвана с парични глоби. Това би разрушило пакта за стабилност и растеж, би разрушило стабилността в е, валутния съюз. Това, което трябва да направи политиката, не се прави. Отново населението понася тежестта от кризата. Трябва да очакваме дъмпинг в заплащането на труда, нарастваща безработица, нещо, което ще увеличи бремето за засегнатите страни и ще затрудни възстановяването им. Нямат смисъл такива стъпки страни като Гърция, Ирландия, Португалия нямат нужда от това. По-скоро трябва да се отстрани економическия дисбаланс в Европа. Значи трябва да има економическо управление. Ние сме за социална и справедлива Европа на принципа на солидарността приматът на политиката над економиката трябва да остане или да бъде възстановен. Е, Благодаря. Господин съпредседател Найчел Фарадж. Е, добро утро, господин Роман Ромпой. От една година сте в служба и за тази една година цялата къща почти се срути, парите изтичат от всякъде. Трябва да ви благодарим. Може би вие сте а, това великолепно момче, което направи тези промени. Но погледнете хората, погледнете лицата им, погледнете страха, а, погледнете Барос, изглежда като призрак тук. Единственото, което виждам, е, че някои се стремят да запазят своя сън, така да се каже, своята мечта и за някаква демократична система, без значение какви ще са последствията. И когато господин Варон Бой казва, че еврото е донесло стабилност, аз лично бих ви отговорил с типичното британско чувство за хумор а, и би ви казал, че това е чисто размишление на банкер, което казвате. А, всичко всъщност е лъжа да вярвате, че а, ние бихме могли да съществуваме така в един глобализиран а, свят на 21 век. А, може би това е възможно само за Белгия, която така не че се съществува без правителство вече от 6 месеца, но не мисля, че а, това може да стане в останалата част на Европа. Погледнете лицата на хората. Ние не искаме подобна политическа класа, която вече принадлежи на историята Погледнете гръцката трагедия тази година. А сега е ситуацията в Ирландия. Знаем, че алчността на ирландските политици също е много виновна. Те умишлено въведоха ниски данъци и е, така доста умишлено стимулираха, доста фалшиво стимулираха економиката. А сега погледнете какво ще стане за изборите. Първо, те казаха, че трябва да решат по бюджета преди да се стигне до избори. А, вие за кого се мислите всъщност? Тук има много опасни хора. Хората, които създават еврото и евросистемата едва ли не са доволни, че унищожават демокрацията, доволни са да виждат милиони хора в бедност и в безработица. И така ще продължим. Така ли мислите да, да, да продължим? Следващата страна, която е, ще се срути е Португалия. И след, след това предполагам, че ще бъде Испания. Аз а пък, нека да не забравяте, че дълга на Испания е 7 пъти по-голям от този на Ирландия. Какво ще стане тогава? И нещата са много по-сложни всъщност. Не, само, не става въпрос само за економика. Става въпрос за европейската идентичност. И единственото, което ще остане на хората в такъв случай е национализма, национализма и насилието. И целият европейски проект ще бъде унищожен от финансовите пазари, преди дори още да е съграден. Благодаря. The next благодаря. Следващият оратор, госпожа Ангелика Вертман. Благодаря, уважаеми колеги. Сегашната финансова криза може да се преодолее, но за това са необходими дълбоки промени в чувството за економическа отговорност на Европа, засилване на финансовата дисциплина, контрол върху економическата политика и по-добра координация при управлението на кризите. Укрепването на пакта за растеж и стабилност ще спомогне несъмнено за това. Критериите за дефицита и публичния дълг са изключително важни и трябва да бъдат спазвани. Новият кризисен механизъм ще доведе и до привличане към отговорност на банките и застрахователните компании апелирам към тях да бъдат по-отговорни пред данакоплатеца. Идва е думи за Канкун. Нека Европа да говори в един глас, защото в сегашните трудни времена сега имаме шанс да инвестираме, например, в възобновяеми енергоисточници. Благодаря. Мадам. Благодаря, госпожо, за изказването. Сега имам други записани, изказващи се на списъка. Госпожа Мариан Тисен, две минути. Благодаря, господин председател. Господин председател, скъпи колеги, банковата криза, финансовата криза, кризите в публичните финанси са кризите, с които се сблъсквахме през последни две години. Видяхме кой как реагира. Но правителствата, Европейския съюз успяха да гарантират стабилността на еврото, а Европейската Централна банка с нейните правила и действия е, успя да овладее положението. Значи ние трябва да продължаваме с тези мерки на път към възстановяване на економическия ръст. Ако еврото спомогна за излизане от кризата, нека си послужиме и го използваме за, е, за, за превъзмогване на последиците от кризата, за е, коригиране на макроекономическите изкривявания, за завръщане на доверието, за насърчаване на економическия ръст и за създаване на благоденствие за нашите граждани. Надявам се, че никой няма да е, отстъпи и да бъде боязлив пред взимане на скрути строги мерки. Господин председател, ние просто нямаме избор и трябва да действаме. Заключенията на работната група го изискват. Ние вървиме към излизане от кризата и това трябва да бъде насърчавано. Но аз искам да ви задам два въпроса. Повече от половината мерки трябва да се вземат по силата на процедурата за с съвместно взимане на решения, а вие искате нещата да бъдат решени по бързата процедура. Може ли това да стане? И второ, Европейския съюз се противопоставя на механичното е, действие на, е, меха, на сан, механизмите за санкции. Е, е, по този начин няма ли да се отвори е, кутията на Пандора? Вие искате да се направят малки промени, но кажете ми къде, са, къде е кризата, къде е Пандора, къде, какво ще стане, ако отвориме? Господин Стивен Хюкс, две минути. Благодаря, господин председател. Поне по едно нещо можем да се споразумеем, а именно, че в момента всички сме много заети особено в, на правителствено ниво, ние трябва на всеки 3 месеца да намираме нови решения относно кризата, като си има предвид какво се случи сега в Ирландия. Погледнете какво става с таксата за финансовите транзакции. Беше разисквана и на срещата през март, и през юни, и през октомври, и в крайна сметка нищо особено не се направи. Сега пак ще я разискваме през декември и най-вероятно и на следващите съвети. Имаме нужда от визия, от действия, взаимна солидарност и близко сътрудничество. Но единственото, което получаваме е взаимно недоверие и грешки, което води само до повече нестабилност вместо стабилност едно нещо е ясно. Настоящия текст на пакта за стабилност няма да е достатъчен. Имаме система, която е контрапродуктивна и която е проциклична. И второ, имаме нужда от по-ефективен монетарен съюз с по-добре координирана политика, не само наблюдение и санкции. И трето, трябва да има една система от общ менеджмент, общо управление на обществения дълг, който е вече почти 60% от БВП. Трябва да сме наясно с всичките тези елементи. Председателят Ван Румпой каза, че ни трябват политици с визия. Да, разбирам, че има нужда от практически действия, но трябва да обединим двете сега. Надявам се, че пътя ще е разчистен и че системата за политическа координация ще бъде добре управлявана. Мисля, че дойде момента за визия и действия, председател Ван Ромпой. Благодаря, господин Хилс. Следващият оратор, господин Ламсдорф. Благодаря, господин председател. Мисля, че за гражданите е важно да разберат едно. Европейският съюз не е задлъжнял. Ние говорим за криза на дълговете на държави членки. Мисля, че Европейският съюз е единственото политическо ниво в Европа, което е без дългове. Надявам се да остане така. Обаче еврото ни обединява в обща съдба, което е добре както Ребека Хармс и Мартин Шулц казаха, няма европейски дух. Великобритания изнудва Германия и Франция според тях. Господин фон Рон пой няма автоматизъм на нещата. Финансовите министри трябва да вземат решение. Какво означава економическо управление? По-конкретно, какво означава това? Всичко говорят за него. Наистина ли искаме Европейския съюз да ни управлява пазарите и социалните политики? да има, да, трябва да има правна рамка, да се насърчава растежът, но най-важното е публичните финанси в държавите членки да се сложат в ред. Това трябва да стане преди всичко. Благодаря. Блауе карте. Синя карта. Граф Ламсдорф. Граф Ламсдорф, вие сте а, член на президиума на либералната партия в Германия. Вие казахте, Довил беше грешка. Това е ваше лично мнение ли е или е мнението и на вашия канцлер госпожа Мерклер? Председателят, готов ли сте да отговорите? Разбира се, че съм готов. Колегата Мартин Шулц също е член на бюрото на Германската социал-демократическа партия и сигурно прави някакви изказвания, които не се покриват с неговия председател. Ако е, ми разкажете какво е било в Довил точно, бих бил благодарен господин Шулц. Мисля, че там са се е, отправили много правилни критики срещу сегашното състояние. Да, може би трябва да има промяна на договора, но не сега. Определено беше грешка Довил. Нека да преминем към следващия оратор, господин Лампет господин председател. През последните 25 години различните държави членки основаваха своят ръст върху задлъжността, публичната и частната задлъжнялост. Насър... Насърчаваше се по потреблението и спекулациите вместо инвестициите в момент, в който Индия, Бразилия, Китай започваха да, да крадат и инвестират в своите економики. И може би тогава Европа загуби битката хората, но нищо не е фатално и няма фатален край. Ние трябва не можем да мислиме обаче, че можем да разрешим проблемите и да излезем от кризата с намаляване на разходите. Не можем да излезем от кризата без преструктуриране на дълга и без промяна на методите за е, изтълъжняване. Защото е, виновни са и вземащите кредити и тези, които са им ги дали. Едните са взели кредити, които не могат да покрият, да погасат, а другите са им ги дали, защото са смятали, че ще извлечат е, огромни печалби, защото знаят, че държавите са зад гърба им и винаги ще им помогнат. Ние трябва обаче да поискаме от тях да, да поемат своята отговорност, защото в противен случай ние ще. Е, повториме модела на Япония, т.е. Е, провал и постепенно е, изпропадане на Европейския съюз. Мисля, че нашите граждани не заслужават това. Госпожа Фортена. Благодаря. Това е дебат за економическото управление. Много държави, включително и моята, са изправени пред тежки економически предизвикателства. И а, тук а, са, трябва всички да работим заедно, Европейския съюз и Обединеното кралство, дори включително и за Ирландия. Няма смисъл тук да се посочваме един друг и да се самообвиняваме, а да се обединим и да вземем по-добри решения за бъдещето. Миналата седмица а, Евро... Гърция а, поиска помощ за трети път. И мисля, че е дошъл момента да поискаме от всички държави членки по-добра отчетност. Европейските системи а, наблегнаха най-вече на планове за споделяне на информация по време на европейския семестър, е, а също така и споделяне на добри практики. Да, трябва да имаме такива, но нека все пак нека да кажем, че във всичките държави членки практиките са различни. И доброто економическо управление може да бъде постигнато по различен начин и да е за благосостоянието на всички. Аз сега дам думата на госпожа Дебрун за една минута. Е, Европа. Европейска, Европейската комисия и Международния валутен фонд налагат много тежки санкции и много ограничения на Ирландия. Това ще се, това и последиците ще бъдат най-вече за най-уязвимите. Банките са виновни за, за кризата, но нейните последици ще понесат най-бедните, болните, уязвимите. Место вместо да, да, да, да, да, да, да намерят а, начин да разрешат а, кризата, а, Европе... Международния валутен фонд и Европейската а, комисия а, взех, взеха решение и наложиха на, на ирландското правителство да не провежда избори преди да а, оправи е, гълният камък на тази дискусия беше споменат господин Трише. Много Извинявайте, непрекъснато се говори за нашето търпение. Но какъв е проблема всъщност? Някои споменават, че трябва да се премахне еврото, а други казват, че ако запазим еврото, ще подкопаем собствените си економики но всъщност най-засегнати са малките и средни предприятия, гръбнака на обществото, расте безработицата. Сега ще се помпат милиони в Ирландия, за да я спасим, а те години наред провеждаха данъчен дъмпинг и нелоялна конкуренция. Тук някой спомена стрес тестовете на банките. Но всъщност за какво става въпрос? Нарушен е договорът от Мастрихт. Може би трябва да се допитаме до консту... конституционалистите, за да е, разберем. Колега Бургезио, следващия път, когато имате една минута, това означава една минута и трябва да се придържате към времето си. А сега господин Ланген. Е. Благодаря, уважаеми господа председатели. Тук чух много критика за решението от Довил, но всеки от нас знае, че в началото на последното заседание вашата работна група, господин Ромпой, не знаеше отговора на 20 точки. Трябва да има единодушно решение, значи трябва да се намери изход. Всички го знаем, както знаем всички, че двете най-големи държави а, са прегрешили спрямо пакта за стабилност Германия и Франция, но тогава в Германия беше червено-зеленото правителство. Така че колегата Шулц не на място критикува. Днес казваме, че пакта трябва да бъде подсилен и укрепен. Условие за това е най-сетне държавите членки да започнат да се придържат към него, защото за какво ни е силен пакт, ако никой не се придържа към него? Имаме 6 законопроекта. Две са ем, Два са регламента на съвета и четири са общи на регламента и парламента. Естествено, че и ние трябва да имаме думата в рамките на процедурата за съвместно вземане на решение. Аз от свое име ще кажа, че ще подкрепим предложенията на съвета и ще преговаряме, на комисията, извинете, и ще преговаряме с съвета по този въпрос. Ето това е законодателен процес, в който ние упражняваме правата си. Да кажа две думи и за необходимостта от изменение на договор. Според мен, на 9 май договорът беше разтеглен до крайност. Според член 122 може да се оправдае чадъра за спасение на финансовия пазар. Обаче държавите членки грешат, като смятат, че не Държавите членки не бива да смятат, че само изменението на 136 член ще е достатъчен. Не, трябва ни нормативна база за разтварянето на спасителния чадър. Госпожа Фер... Ферейра. Е, Благодаря, господин председател. Трябва да го кажем ясно. Механизмът за солидарност с задлъжнели държави не доказа своят, необходимостта от своето съществуване. Не се спаси Гърция и Ирландия няма да се спаси. Просто това беше някакъв междудържавен механизъм. Още в началото на еврокризата трябваше да започнем по друг начин. А сега отгоре на всичкото ни се предлага и консолидиране на тази сбъркана система от председателя на съвета. Говори се и за а, привличане за участие на частния сектор, както предлага госпожа Меркел. Тя съобщи това прибързано преди среща на върха, с което извади от релси пазарите. А всъщност трябва да се опазва духа на сътрудничество, на съвместно вземане на решения, включително и за економическото управление. Не бива прибързано да вземаме някакви решения, без да мислим за тяхното качество. Трябва да покажем, че парламентът участва активно в нормотворчеството, а механизми като, отстраняване, като такива за отстраняване на държавната задлъжнялост не могат да бъдат а, приемани без парламента. На нас, европейците, ни е необходим единен европейски поглед, особено във времена на криза. Естествено, че държавният дълг трябва да се консолидира. Може да бъдат емитирани еврооблигации – за трайно опазване на еврото чрез европейски инвестиции, а не междудържавни споразумения. Трябва ни европейски бюджет, който да е повече от 1% от брутния национален доход. Трябва ни бюджет стъпил на реалната економика. Трябва да защитим своите е, позиции и пред съвета, и пред комисията. Петровски, проше, пане. Господин Петровски, имате думата. Благодаря, господин председател. Кризата в еврозоната е реален факт. И мисля, че сложността на ситуацията се изразява и в исканията за промяна на Лисабонския договор. Лисабонския договор, който и без друго беше прият с толкова трудности от една страна, Франция и Германия не искат да плащат за Гърция и други държави, но пък нека да не забравяме, че кризата се усили с Лисабонския договор, който пък трябваше уж да улесни действията на Европейския съюз. Тук сме в един парадокс. И мисля, че трябва да изградим един механизъм не само за еврозоната, но и като цяло един институционален механизъм за целия Европейски съюз, ако искаме да внесем ред в нещата. Кризата нямаше да се случи, ако тези държави а, бяха запазили собствените си а, монети, собствените си валути. Благодаря. Следващия оратор, господин Мауро. Две минути. Те, е, благодаря, господин председател. Искам да направя един политически анализ на казаното по време на дебата. Като членове на основните политически европейски партии, ние се противопоставя на, на евроскептиците, защото не вярват на Европа. Но понякога ние самите не вярваме в Европа. Защо ние понякога прехвърляме нашата отговорност на евроскептиците, но ние сме основните европейски политически партии, ние сме носителите на идеалите. Но Наши, нашите правителства, които са от нашите политически семейства, всеки ден е, пречат на, на напредването е, на, е, на европейския е, двигател. Просто като че ли през нощта разплитат е, е, оплетеното през е, деня. Ние просто не можем да. Е, е осъществиме а, проектите, към, към, към които позоваваме, например, е издаването на еврооблигации, ние ние сме с членове на онези е, политически семейства, откъдето идват правителства, които казват, че Европа не може да излезе от, от кризата без крути мерки. И какво в крайна сметка? Ние не поемаме своята отговорност, аудиториите и пленарните зали са празни и урните е, също са празни, защото гласоподавателите не идват. Госпожа Подимат. Благодаря, господин председател. Ако можем да направим правилен извод от решенията на последната среща на върха, то е следния. Не можахме да успокоим пазарите. Това е. Смятам, че трябва да се попитаме защо се получи така. Може би защото независимо от по-строгите финансови правила, пазарите предчувстват, че не правим нищо правилно за кризата и че се задълбочава бездната в единството и спойката на еврозоната. Имаме група държави членки, които се споразумяват, създават искат да създадат стабилен механизъм за управление на кризата, но от начина по който постъпват, този механизъм олеква, значението му олеква. И ето, че пазарите започват да очакват печалбата от следващата криза. Сега пък трябва да се включи, трябвало да се включат и частниците. Защо да нямаме на, европейски, е, на европейско ниво орган за финансова политика? По отношение на бюджетната дисциплина и кризисния механизъм смятам, че има една празнота, която трябва да се запълни. Нека да решим най-сетне че е време да се замислим за общо управление на евродълговете. Благодаря. Следващия оратор е госпожа Хюбнер. Минута и половина. Господин председател, нека да кажа, че дългосрочните условия за конкурентоспособност в отделните държави членки са различни. Структурните разходи а, за установяване на равновесие а, са различни. В а, тази ситуация има нужда от първи а, е, тестове за стрес тестове и имаме много нови елементи за економическо управление, на които трябва да наблегнем, особено, що се отнася до оперативната а, е, до оперативния капацитет. Трябва също така да видим до каква степен можем да напреднем във връзка с Лисабонския договор. Именно за това вярвам на комисията и на съвета, когато те считат, че има нужда от различни мерки, дори те да забавят първоначалните процедури. Защото нашата економика не е просто а, сума от националните економики. Напротив, и не трябва само просто да наказваме и посочваме държавите, които а, са допуснали грешки, особено в а, а, дисбаланса. Има толкова много а, проблеми. Тези потенциални грешки биха трябва да бъдат разглеждани в общия контекст, за да се подобри като цяло състоянието на целият Европейски съюз. И кризата изисква време, с което ние разполагаме. През изминалите две години комисията поиска да имаме допълнителни економически познания и да се съсредоточим върху две основни действия. Председателя прекъсва оратора. Благодаря. Колеги, нека да приветствам делегацията от ЕФТА, колегите от е, Исландия, Норвегия и Лихтенштайн а също така и наблюдатели от, Шведската федерация, е, от Швейцарската федерация. Те са тук, присъстват на нашето заседание и ще участват в 35-та общопарламентарна